Il Presidente! Председателят. Уважаеми колеги, откривам сесията на Европейския парламент, която бе прекъсната на 13 март четвъртък тук в Брюксел, обаче от две години не сме се виждали поради ремонт на покрива. Извън залата има фотоси за работата, която е извършена тук и които показват колко сериозен е бил проблема и колко отлично са се справили а, съответните служби. Бих искал да благодаря наистина много на администрацията и по-специално на Генерална дирекция ИНЛО за извършената работа по един наистина безупречен начин. И така, текстовете и протоколите от 13 март 2014 година са на разположение. Ако има някакви бележки по тях или възражения, не виждам никой да вдига ръка, така че може да се смята, че протокола е прият. Трябва да ви информирам, че под трети член и, и трети и четвърти линия от регламента, юридическата комисия на своето